Pan prezydent! Okay. Thanks a lot. Dámy a pánové, paní komisařko, denní... Dámy господа, Продължаваме с заседанието си. Първата точка от дневният ни ред за тази вечер са отговори на устни въпроси към комисията относно преразглеждането на, пост... на настоящата рамка за запазване на данни. Първият Предавам думата на господин Алваро. Много благодаря, господин председател уважаема госпожо комисар, уважаеми колеги. Днес за първи път обсъждаме тази тема. За първи път, може би, по това време на деня я обсъждаме, но все по-често се задава въпроса защо продължаваме да обсъждаме въпроса за запазването на данните конституционните съдилища на редица държави членки решиха, че та, взеха решение, че тази директива е противоконституционна. Ирландският конституционен съд за подобно решение и беше започната процедура срещу Ирландия в Съда на Европейския съюз вследствие на това. Редица граждани не разбират доводите за запазване на данните и отхвърлят този принцип – и за съжаление, нашето становище, което изказахме преди, когато започна обсъждането на тази директива, беше напълно основателно. Имаше неразрешени правни въпроси, има технически въпроси, които също все още не са разрешени. И най-вече има сериозни въпроси, които вълнуват обществото и които все още не са разрешени. Доклада за оценка на прилагането на директивата, изготвена от комисия, показва колко различно е прилагането на тази директива в различните държави и членки. Според мен докладът за оценка ясно показва, че няма хармонизиране по отношение на запазването на данните а също така нямаме отговора дали изобщо запазването на данните е необходимо. И за това с пълно основание можем да запитаме кога се очаква преразглеждане на настояща директива от страна на комисията. Надявам се да имаме възможността да обсъдим това преразглеждане в парламента, възоснова на предложение на комисията. Надявам се да разберем повече за него тази вечер. Мисля, че разполагах с е, две минути и ги използвах. Така че смятам да приключа до тук. Мисля, че разбрахте какъв е моят подход към е, тази тема. Трябва да имаме истинско европейско решение на този въпрос и истински подход на европейско равнище. Председателят, благодаря ви за тези встъпителни думи. Това действително беше само едно въведение и ще помоля останалите изказващи се да се придържат към отреденото им време. Думата има госпожа Аргентини. С Аргентини, извинете. Благодаря ви. Зелените имат подобен въпрос към комисията. Кога може да се очаква разглеждането на настоящата рамка за запазването на данните? И отговорът на този въпрос може наистина да бъде много кратък. Европейския парламент вече от доста време очаква това предложение, но се опасявам, че не това ще е отговор, който ще чуем от вас. Мисля, че пренебрегвате при разглеждането на, на директивата за запазване на данните. Защо държавите членки няма как да докажат, че тази директива и запазването на данните са наистина необходими. Едновременно с това е ясно, че трябва да има някаква рамка, която да гарантира личните данни на европейските граждани. Тази директива обаче нарушава правата на нашите граждани тъй като съгласно нея се съхраняват и запазват данни на европейските граждани. Тази настоящата рамка все още не е преразгледана и трябва да направите нещо по въпроса. За момента никой не може да, да докаже, че тази директива действително функционира и е крайно време да я запазим с нещо ново. Например, тъй нареченото временно замразяване на данни, т.е. когато данни се а, запазват и съхраняват само в случай на нужда при подозрения към конкретно лице. Така че, госпожо комисар, ще ви помоля да обсъдите въпроса с държавите членки и да дадете отговор на нашия въпрос. Уверяваме, че има много граждани на Европейския съюз, които държат на своите лични данни и които биха искали да замените тази директива с нещо по-достойно. Благодаря ви следващия оратор, госпожа Гиома. Госпожо комисар, скъпи колеги, радвам се, че има разискване на преразглеждането на директивата 2006 година, въпреки че в толкова късен час. Този тази дискусия е необходима за гражданите, които все по-честно си задават въпроса как се използват техните лични данни в различни области. В много отношения тази директива е силно противоречива, както показа анулирането на националните закони за приложение от конституционните съдилища в Румъния, Германия и Чехия. Какъв е проблемът? Основният проблем е свързан с запазване на е, лични данни. Никой не, е не поставя под въпрос необходимостта за използване на данните по криминални разследвания, но част от притесненията, повдигнати от Европейският надзорен орган за защита на данните, все още са валидни, и на тях отговори не са дадени. Затова, госпожо комисар, ви молям да отговорите на нашите притеснения, които ние споделяме, като, например, ясното доказване на пропорционалността и необходимостта на този способ, както и а, случаите, в които се използва достъпът и а, на последно място система за запазване, която да нарушава в по-малка степен личното пространство на гражданите. Трябва да се придържаме към основните ни цели за запазване на основните права и сигурност в днешното ни общество. Телекомуникационното общуване е повсеместно. Ето защо запазването на личните данни трябва да се прилага на практика, а не просто да остане записано в харта за основните права. И затова, госпожо комисар, ви призовавам да предприемете действия. Благодаря ви. Думата има госпожа Ернст. Благодаря, господин председател. Това е една история без край. Не, не знам вече колко пъти се спираме на нея до, до известна степен това само по себе си е признак за неуспех. Това, че днес отправяме питане към комисията относно нейните намерения. Като Оставим на страна, е, не можем да, да не си затваряме очите за това, че е, комисията някак си губи чувството за реалност. Е, не си дава сметка, че всъщност се е провалила. Просто не е възможно да се постигне съгласие между държавите членки по изпълнението на тази директива, предвид различните конституционни устройства – практиката е различна. Едни съхраняват данните в продължение на 6 месеца, други в продължение на 12, едни само за тежки престъпления, други за дребни. Е, сега се оплаквате от е, германското правителство, отрицателни последици щяло да има за единния пазар е, за, за следствените правомощия на германската полиция. За, как стигнахме до, до тук. Има е практиката на съда, на, на много съдилища. Впрочем, има е, проучвания, в това число от изследователската служба на Бундестага от 2011 е, година, които сочат, че съхранението на данните не допризнася, кой знае колко, за успешното разследване на закононарушенията. Един доклад на института Макс Планк от тази година е категоричен в това отношение. По отношение на, примерно, разпространението на порнографски материали като, като закононарушение. така че, госпожа Малмстрам, най-малкото, което може да направите е да спрете е, хода на работата по директивата до излизането на съответното решение на Европейския съд. Следващият оратор, господин Фос. Благодаря, господин председател, госпожо комисар. Наскоро станахме свидетели на поведение в интернет, което е непристойно и неприемливо, упражняване на тормоз е, е, в интернет, преследване на социално неудобни, а да не говорим вече за организираната престъпност, за кражбата на, на информация, за посегателствата срещу деца. Е, службата на Обединените нации, която се занимава с тези въпроси, се изказва в подкрепа на установяването на международни стандарти за съхранението на лични данни. Естествено, при това трябва да държим сметка е, за двете страни на везната, за правата на човека и за ефикасността на законоохранителната дейност. в никакъв случай не бихме искали някой да взема закона в ръцете си. Не, че не бива да се съхраняват личните данни, но, но трябва да се намери някакво решение, което е, да отчита правата на пострадалите от е, злоупотребата с лични данни, е, е, от е, свободата на обмен на информацията в интернет. Случаят е, с убийството в Тулуза е, е, един наскорошен такъв случай, който поражда въпроси. И ние някак не сме в състояние да изработим акт, който да е достатъчно балансиран. Нуждаем се от нов проект, който да отчита най-новото развитие на обстановката. И, освен всичко това, е просто недопустимо европейското общностното законодателство да бъде поставено под въпрос от министъра на правосъдието на Германия. На едно заседание на Комисията по петициите е, германската представителка заяви, че федералното правителство на, на Германия – е, ще е, се занимае с въпроса за съхранението на данните и няма намерение за сега да излиза с е, законопроект в изпълнение на директивата. И, и, и докато нещата стоят такива, е, ние просто не можем да очакваме каквото и е да било от Германия. Докато комисията, Европейската комисия не излезе с нещо по-прилично. През месец май тази година вие, госпожа комисар, самата излязохте с, с някои идеи. Е, и заплашихте с производство за нарушаване на общностното право. Но това някак не направи впечатление никому, но най-малко на германските власти. И след като сега действащата директива не може да бъде приведена в изпълнение, значи вие ще трябва да си направите изводите, госпожо комисар, и, и, да, и да допринесете конструктивно към дебата. Австрия също заявява, че няма намерение да транспонира. Изработили са някакъв образец, вероятно бихме могли и да го заимстваме. Благодаря. Реплика, господин Алваро. Приемате ли, господин Фос, репликата? Благодаря, колега Фос, че приехте моята реплика. Много, много интересно бе казаното от вас за министърката на правосъдието на Федерална република Германия. Много любопитно. Не бихте ли се съгласил с твърдението, че работата на един министър на правосъдието, когато е, е допуснал неправомерност и когато случаят е потвърден от Конституционния съд, не смятате ли, че тя би трябвало, в случая министърката на правосъдието и който е да било министър на правосъдието, като констатира такова нещо, да предприеме необходимите стъпки и целият този въпрос да бъде оставен на страна, докато не се изясни. Е, следваща реплика от госпожа Интвелт. Аз съм доста изненадана от това, че колегата Фос спомена тук убийството в Тулуза като някакво неблагополучие. Това беше катастрофа, фактически. Става въпрос за човек, който е добре известен на, на, на блюсителите на реда, който е, е, фигурира в американска база данни, който няма право да, да е, е лети т.е. Да, да пътува в чужбина. И, и ето на, върши поредно убийство. Как инак бихте квалифицирали вие това, освен като бедствие? Господин Фалс, нещо се отнася до германската министърка на правосъдието, Конституционният съд на Федерална република Германия се произнесъл не в смисъл, че директивата противоречи на германското законодателство, а че транспониращият акт на Германия е, трябва съответно да бъде изменен. За това става дума в решението на Германския конституционен съд. Да, ние поемаме ангажименти пред общността, пред Европейския съюз, но трябва да знаем и как да ги изпълним. А що се отнася до Тулуския случай, от правна гледна точка следствието трябва да е перфектно. Е, да, е, е, да, да е изрядно от процесуална гледна точка. И, и до някъде в това се състои и проблемът. И, и той се свежда и до уредбата на, на съхранението на личните данни. Благодаря. Думата има комисар Малмсръм. Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа, и аз много високо ценя, че провеждаме този дебат днес, защото това ми дава възможност да се надяваме, че ще поясня някои неща и да поясня нашите намерения. Комисията наистина, както беше казано многократно, планира да предложи реформи към директивата, но те, това няма да стане тази година. Макар, че комисията първоначално внесе това предложение в 2005 година, отчитаме данните, е, които са важни за правосъдието и за защита на жертвите на престъпления. Необходимо е да се гарантира баланс е, на пропорционалност, необходимите защитни гра... Е, мерки, ограничаването на процедурите за запазване на данни следва да бъдат хармонизирани максимално, за да се сведе до минимум отрицателния ефект върху правосъдието. времено е важно да имаме солидна европейска защита на данните. Всички държави членки вече са транспонирали директивата. В оценката на комисията от миналата година данни данните от държавите членки и от Европол бяха представени във връзка с ценността на тези данни. Нашата задача беше да предоставим надежна статистика. Получихме много информация. Правоприлагането и съдебните органи в Европейския съюз уверяват че тези данни ще бъдат на разположение, ако това е необходимо. Но както беше показано от се заинтересовани лица, както и от вас, както от промишлеността, от неправителствените организации, различни професионални групи, включително журналисти и юристи. Комисията също смята, че запазването на данни е, е от изключително значение, включително защитата на личните данни. Има редица данни, които след, редица сфери, които би трябвало да бъдат подобрени които се разглеждат допълнително по време на консултации. Например, е, по-малък период за запасване на данни, обхвата данни, които следва да бъдат запазвани и оценка на целите, за които могат да бъдат използвани данните. Необходимо да имаме и минимални стандарти, по-добра отчетност от органите по отношение на данните, към, до които получават достъп. Необходим ни е последователен подход за възстановяване на разходите на оператори. Необходимо е също така да проявим последователност в тази директива и възможността на държавите членки да позволят запазването на данни по а, силата на директивата за електронните лични данни. В момента държавите членки разполагат с тази възможност в директивата и privacy. Това е една празнота. Комисията вече оповести а, решението си да преразгледа директивата за електронните лични данни. Двете директиви е, се възнамерява да бъдат разглеждани по едно и също е, време предвид политическата деликатност на тези проблеми ще е необходимо време. Сега на този етап не мога да ви цитирам график, но искам да кажа, че ние високо ценим вашия принос и ще благодарим за вашия принос към нашата работа. Благодаря, председателя, благодаря на госпожа комисара. Сега започваме с оратори от групите. Първия оратор, господин Димера. Благодаря, госпожо комисар. Защитата на данните е основно право в член 8 на хартата на а, правата на човека. Това е уредено. В сегашната директива целта е да се хармонизират разпоредбите в тази сфера, особено разпоредбите за запазване на данни, за да сме сигурни, че когато са необходими данните, ще бъдат на лице, както и в случаите на сериозни и тежки и организирани престъпления престъпности. Това се урежда и чрез националните разпоредби в практичната сфера, така че трябва да осигурим последователност, приемственост и хармонизация в Европейския съюз във връзка с запасването на данни и как тези данни могат да бъдат използвани а, като средство за а, борба срещу престъпността. През октомври октомври беше арестуван един младеж в Испания, който се опитвал да имитира атентата в Колумбайн. той е правил, както се оказа, домашни бомби и аз искам да помоля госпожа комисара да внесе предложение да се преразгледа сегашната рамка за запазване на данни, тъй като това е един много деликатен въпрос и сегашната директива има много празноти, много недостатъци. Ние би трябвало да имаме нещо по-солидно, което ще гарантира защитата на личните дени. сега господин Лопес Агияр благодаря, господин председател, госпожо комисар. Аз съм един от подписалите този въпрос към комисията и искам да изразя също така съгласието с това, което беше казано от подписалите. Аз мисля, че в миналото Директивата беше предназначена да оправдава използването на събиране на данни и запазване на данни за борба срещу всякакви видове престъпност, но атентатите в, в Мадрид и в Лондон показаха полезността на това. Благодарение обаче на разпоредби на различни конституционни съдилища се появиха съмнения относно възможността да се спазват разпоредбите по Лисабонския договор и степента, до която те са необходими, за да може да спазим онова, което фигурира в член 8 в Конвенцията по правата на човека и съответните членове в договора за функционирането на Европейския съюз. Необходимо е да се ревизира тази директива. За това мисля, че загрижеността, която беше изразена от изказалите се, е напълно оправдана. И мисля, че трябва да приемем максимално не а, намесващата се а, позиция. Благодаря от Алде Софин Твел. Благодаря, господин председател, госпожо комисар, уважаеми колеги. Тази директива тръгна криво още от самото начало. Да се върнем назад и да си спомним, че причината, поради която парламента гласува предложението за запазване на данни, беше защото държавите членки не можеха да постигнат съгласие. Нямаше единство. Имаше много държави членки, които не искаха за това. Именно за това трябваше ние да гласуваме. Това беше единствената причина. И до този момент те се опитват да избегнат парламентарната намеса. На второ място, полезно ли е това? По-безопасно ли стана нашето съществуване от 2004, 2005, 2006 година? Макар, че оценката излезе след такава, такова забавене, няма и капка доказателство, което да доказва, че имаме увеличена безопасност. Всички тези директиви се основават на функции, и на нищо друго. Е, чакаме числата, както беше посочено от колегите. Това не става. И още от самото начало не беше предназначено да става така, защото държавите членки решиха, че ще компенсират или няма да компенсират за извършените разходи. Имаше а, решения конституционните съдилища на някои държави. Само закона на прилагането се смяташе в някои държави за не конституционален. В моята страна, например, един доклад показа, че има широки злоупотреби. Данните, се, са достъпни за много повече хора, отколкото се разрешава. И някой реагира ли? Не. И това беше един закон, който беше пробутан, който не върши никаква работа. Има злоупотреби в широк мащаб. Естествено, комисията и а, комисията казва, това е прекрасен закон, а, дайте още такива закони. Това е, този закон обаче, госпожо комисар, комисар не струва. Следващия оратор, господин Албрех, минута и половина. Благодаря ви, господин председател. Уважаема госпожо Малстрям, уважаеми колеги. Какво обсъждаме днес тук? Става въпрос за запазването на всички данни от телекомуникационните общувания на всичките 500 милиона граждани на Европейския съюз във всеки един даден момент. Не в конкретен случай, не в случай на подозрение в някакво престъпление, говорим за постоянен, перманентен контрол. Помислете си какво въздействие би могло да има подобна практика върху опазването на личните права. Това е нарушаване на основните права и подобно на госпожа Интвелт и останалите колеги, и аз не виждам как може да се докаже, че тази директива и че тази законодателна рамка беше потребна на първо място и че от влизането в сила тя е допринесла за съдебни разследвания, разследвания на престъпления и в частност на разследвания на престъпления в интернет. Аз не съм запознат с подобни доказателства. Каква е целта? Целта е да се намали престъпността, да се намалят и последствията от престъпната дейност. Лесно може да установите, че няма никаква разлика между равнището на престъпност между държавите членки, в които тази директива се прилага и държавите членки, които те не се прилага. Инвестирахме огромни средства за транспонирането на тази директива. Тя беше изключително скъпо начинание и затова бяха отделени средства, които може да се използват за много по-полезни неща, като например осигуряване на достъп до интернет за всички полицейски участъци. Това е позицията ни и мисля, че трябва да се замислите по нея. Следващият оратор е госпожа Ернст. Благодаря, господин председател запазването на данните не разрешава проблем, а представлява само, само по себе си проблем. И ще си направя да позволя едно сравнение с а, използването на тази директива. Ако, например, се опитвате да хванете някой извършил обир в жилището ми, например, мислите ли, че съхранените и запазени данни за някои телекомуникационни разговори по някакъв начин ще ми помогне? Разбира се, че не. Няма никаква полза от съхраняването на данни за милиони хора. Може би би било добре да, да призовете министрите на вътрешните работи не да увеличават своите ресурси, а да подобрят обучението на своите служители. Това действително ще бъде в полза на нас и на гражданите ни на попата срещу престъпността. Благодаря ви, господин Пашка има думата. Благодаря, господин председател, че ми давате думата. Уважаеми господин председател, уважаеми госпожо председател, съгласно установището на Европейският надзорен орган за запазване на данните и съгласно конституционните съдилища на Чехия, Румъния и а, Германия, директивата за запазване на данните за свързани с, трафика, местоположението, изпращатият съобщението и а, получаващият съобщението за целите на касателно криминални разследвания не отговаря на изискванията за запазване на лични данни. Ето защо трябва да вземем едно отговорно решение или да отменим тази директива, или да предоставим държавите членки задачата да намерят някакво друго разрешение за да може за целите на съдебното и полицейско сътрудничество при следване на наказателни престъпления да се намери друго разрешение, което да се впише в съществуващата законодателна рамка на Европейския съюз. И от а, месец април 2011 година разполагате с необходимото време да помислите за подобно решение. Думата има господин Гарсия Консуега. Благодаря ви, госпожо председател, госпожо комисар, скъпи прият... колеги. Много от колегите вече ни припомниха обстоятелствата, при които беше одобрена тази директива. Държавите членки се възползваха от сроковете за запазване на данните. Този срок за запазване на данните се използва повсеместно от държавите членки. Много от колегите споменаха и проблемите, свързани с транспонирането на тази директива в националните законодателства и редица от тях споменаха проблемите, свързани с зачитането на основните права и в частност на правото на неприкосновеност на личния живот. Тук действително има недостиг, има пропуски, с които трябва да се справим. Госпожо Мамстрем, казахте, че се притеснявате от, а, и че искате да ограничите вида данни, които се запазват и срока на запазването на данните. Казвате, че това са елементи, които трябва да се преразгледат. Аз съм съгласен с вас. Но аз имам сериозни притеснения относно сроковете за преразглеждане на този законодателен текст. Аз лично живеех с а, убеждението, че това предложение ще бъде представено от комисията до края на годината, а сега госпожа Малстра ми каза, че случаят не е такъв. Какво ни предлагате при това положение? Дали след 6 месеца, след 2 години, след 10 години ще продължаваме да задаваме същия въпрос на Европейската комисия, а именно кога ще ни направи, ще преразгледате тази директива? Господин Димитрос, благодаря, господин председател. Госпожа комисар, аз се присъединявам към колегите, които вече изразиха своето безпокойство. Няма да, да повтаряме, едва ли е нужно. Позволете ми само да се върна на въпроса кога смята комисията да представи своя проект? Не съм сигурен, правилно ли ви разбрах, госпожа комисар. Май вие заявявате, че нямате намерение да внесете предложението си до края на тази година. Значи следващата година, но следващата година се състои от 12 месеца. Бихте ли била по-конкретна? Кога точно смятате да внесете проекта си? И повдигам въпроса, защото знаете, по-настоящем се занимаваме с реформа на нормативната уредба на опазването на личните данни. Европейският парламент гледа на тази материя като на приоритетна и много ангажирано работи, както по проекто регламента, така и по проекто директивата. И ние би трябвало също така да хармонизираме единия пазар на Европейския съюз в областта на далекосъобщенията. Има възможност да се занимаем, добър повод би било, както споменахте и вие, с директивата за личната неприкосновеност в електронната среда. Следователно, комисията би следвало по-активно, е, е, е, по-настойчиво да разговаря с държавите членки. И позволете ми заключение, госпожа комисар, да кажа, че лицето на Европейския парламент вие винаги може да разчитате на един ентусиазиран ваш самишленик в усилията да бъдат опазени личните данни на европейските граждани. Може да разчитате на цялото ни съдействие и подкрепа в това отношение. Същевременно обаче позволете ми да подчертая, че Европейският парламент винаги ще е, отстоява и то енергично е, опазването, защитата на правата на европейските граждани, особено на техните основни права и свободи. Благодаря. Господин Шлитер. Господин Госпожо комисар, е, вие заявихте, че директивата трябва да бъде пропорционална, но, но за каква пропорционалност говорим? Е, във всеки случай на електронни съобщения, за всеки европейски гражданин, всеки всеки го да следи. И, и, и, и, и никой фактически да не може да избяга от тази директивата. И Джордж Орвел да, да, да се обърне в гроба си е, е, не, не, не би могъл да направи нищо. Самия Джордж Буш не би могъл да, да предложи нещо по-параноидно от това. Това са купи и купи слама, в които ще търсим една а, игла и на всичкото отгоре точно с нея да се ободем. Е, това, това е несериозно. Тази директива трябва колко се може по-бързо, по-скоро да бъде оттеглена. И няма нужда да се проучва и разследва, за да се докаже, че тя не става. А, аз не съм видял никой, никъде да е доказал, че тя става. Госпожа Коларска-Бобинска. Благодаря, е, госпожо председател. Госпожо комисар, преди да задам въпросите си, бих искал да ви е, осведомя, че преди една седмица полският Сейм е, прие закон в областта на далекосъобщенията, съобразявайки се с очакванията на Европейската комисия е, от доста време насам. Нови разпоредби за, за праговите равнища съкръщават се сроковете на съхраняване на данните и сега Польша се нарежда сред страните с подобна уредба. Като по-настоящем се работи по цялостната уредба на съхранението на данните, на личните данни и достъпа до тях. Ето защо е, ние питаме, какви са намеренията на комисията? Кога смята комисията да внесе своите предложения, така че да ги имаме предвид в е, вътрешната законодателна дейност. Много са неправителствените организации, които вече са изследвали въпроса и са упражнявали и упражняват известен натиск върху е, държавата, е, смятайки, че действащата уредба е, води до неправомерно вмешателство в личната неприкосновеност на гражданите. И ние трябва да се вслушаме в гласа на гражданското общество, не само на европейските депутати, а и на неправителствените организации. И питам отново, има ли комисията някакви данни, някакъв анализ за въздействието, за последиците върху ефикасността на правоохранителната дейност от съкръщаване сроковете на съхранение на данните, особено за борбата с организираната, с тежката престъпност. Нали, нали това е сред аргументите, които обикновено се привеждат. Може ли да ни представите някакво неоспоримо доказателство? Е, за ефикасността на тази уредба, особено ако, ако говорим за детската порнография. Благодаря и госпожа Фипал за една минута. Сипел, извинете. А няма смисъл да повтарям вече казаното, почти всичко се каза. Е, съвсем накратко. защо да се съхраняват личните данни? В крайна краща, когато човек съхранява хранителни продукти, от време на време трябва да подновява запасите. Казва се, че данните служили за борба с тероризма, но те трябва да се използват тези данни, не просто да си седят. И, и не само, като говорим за, за тероризъм, не, не само за това е, за всяка форма на, на престъпност. Но данните продължават да се събират и да се съхраняват и обемът им расте. Свръх всякакви първоначални намерения. без в достатъчна степен е, да, да е лимитирана, да е ограничена употребата, ползването на тези данни. В крайна крегален камък на цялата наша нормотворческа дейност, на, на цялото ни законодателство са правата на гражданите, правата на човека. И ако се съмняваме в качеството на тази директива, по-скоро би трябвало да я отменим. И накрая, госпожа Ромеро Лопес. Благодаря, господин председател. Госпожо комисар, вие говорите за реформа и казвате, че принципа на пропорционалност ще бъде в центъра на вашето внимание. Е, в край на краищата аз не съм сигурен, не съм сигурен, че, че въобще трябва да се повдига този въпрос. Той се разбира от само себе си. Винаги, когато се работи едно законодателство, когато се преразглежда, то се държи сметка за пропорционалността. Примерно да вземем пасажирските данни наскоро. Тук обаче навлизаме е, в материя, която много плътно граничи с правата на човека, с гражданските права и свободи и поражда опасности е, те да бъдат накърнени. И като се говори за критерии за съхранение и употреба на личните данни, аз се опасявам, че тези критерии всъщност не са достатъчно добре дефинирани. И в край на краищата е, някои е, ще прибегнат до принципа, че е, всяко, е, че, че целта управлява всяко средство, но по този начин не бива. И сега спонтанните изказвания. Госпожа Басеско. Благодаря, господин председател. Транспонирането на директивата беше предизвикателство за много държави членки. Има някои държави членки, които още не се е транспонирали. Причините са свързани с противоречията, свързани с нарушаването на правата за лична свобода. Ситуацията беше а, сходна в Румъния. Първоначално тя беше шетена за непротивоконституционна. Именно затова мисля, че трябва да се създаде нова рамка, за да се отчитат противоречията. Комисията трябва да вземе предвид конституциите на държавите членки, когато изготвя такива проекто текстове. Комисията а, съобщи намеренията си да измени директивата още миналата година. До този момент това не е станало. Новите текстове трябва да бъдат предложени тази, до края на тази година. Госпожа Тикал има думата. Благодаря, господин председател, госпожо комисар. През юни 2011 година аз зададох въпрос писмен въпрос на комисията дали предвижда да се ревизира директивата във връзка с запазването на данните, за да може да се прилагат последователни разпоредби в съответствие с конституционалната уредба на държавите членки и с хартата за основните права на човека, за да не се пречи на личната свобода. Получих отговор от вас за август 2011 година и вие ни информирахте, че комисията провела консултации с неправителствени организации, с органи за защита на личните данни, с съдебни органи и така нататък. Вие казахте, че сте отчели различните становища във връзка с различните решения и че вие ще ги включите в доклад на оценката. Готов ли е този доклад за въздействието? И кога, ако не, кога ще е готов? Госпожа Лихтенбергер има думата. Благодаря, госпожо комисар. А, ние сме доста разочаровани, защото всъщност е, не получаваме информация кога ще се получи този проект от текст. Вашия предшественик каза по тази тема, че запазването на данни няма да бъде допустимо в тази форма. И това беше една червена лампичка. Вашето изказване не ни дава също така някаква увереност. Всъщност много по-малко действия се предприемат на базата на казаното. Нещо не е наред. Няма добавена полза от този текст за държавите членки, защото е, правните изрази не са достатъчно стриктни и се отваря голяма възможност е, да е, има несъответствия и Следващия оратор е господин Енгстрем. Благодаря, господин председател. Това е една директива, която е, всъщност е провал. А, няма абсолютно никакъв положителен ефект. Нищо не посочва ефикасността на тези мерки в борбата срещу престъпността. В директивата се казва, че комисията ще, щеше да разгледи, да преразгледа нещата до септември 2010 година. Нищо не беше направено. Разказват се анекдоти, според които Спазването на данни би могло да помогне в битката срещу престъпността, но в тази светлина има нещо, което електората не може да разбере. Как комисията може да налага санкции, например, на Швеция, че не е транспонирала тази директива, при положение, че комисията просто не е а, изготвила оценката на тази директива. Госпожа Прендергаст има дума думата. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги. Тези а, проблеми винаги са свързани с едни деликатни проблеми във връзка с злоупотребата с данните, особено когато става въпрос за събиране на данни а, чрез комуникациите. В един свят след 11 септември борбата срещу международния тероризъм и международната престъпност е основен приоритет. Необходимо е да се разгледат тежките престъпления, особено във връзка с, с а, това, което става в Америка. Европа не се е отказала от отговорността си в този свят. Той, тя трябва да разгледа също така целесообразността и съизмеримостта на мерките, които ще прилага в тази сфера. Благодаря, госпожо комисар. И сега за заключителни бележки, госпожа комисар, имате думата. Уважаеми депутати, високо ценя вашата ангажираност, защото темата е изключително важна. Трябва да осъзнаваме, че запазването на данни няма да се промени. Държавите членки го а, приемат. Има 27 версии на, на, за запазване на данните и няма общи стандарти по личната Собст личните данни. Е, имахме оценка на въздействието 2010 година. От тогава получаваме още данни, има конкретни данни за запазването на данни в борбата срещу престъпни мрежи, за да може да се помогне, например, на жертвите от злоупотребата с деца. Ние ще можем да направим това отново. Доколкото аз разбирам критиката, споделям много от критиките. Тук не става дума за масов надзор над половин милиард хора. Това са данни, които се държат от търговски дружества и те в индивидуални случаи биха могли да бъдат достъпни за полицията. Това трябва да е ясно те са обект на демократичен и съдебен контрол в държавите членки. Естествено, има и някои проблеми. Имаше а, развитие след април миналата година. Няма достатъчна хармонизация и яснота по обхвата, кой има достъп до по дефиницията за тежки престъпления защитата на данните, периодите, всичко това е свързано с запазването на данните и ревизирано директива също така ще отчете всички тези проблеми. Защитата на данните е много важен проблем. Всички сме съгласни с това. В Европейски съюз трябва да имаме последователен поглед и становище по тези въпроси. Трябва да разгледаме преснотите, които съществуват в директивата за личната свобода. Някои от депутатите вече казаха това. Аз знам, че вие сте ангажирани с работата по реформите в тази сфера ние в противен случай е, ще имаме различни законодателства в различните държави. Естествено, за съжаление не мога да ви дам точен график, е, е, как ще се работи, но ние бихме искали наистина да защитим правата и с удоволствие ще работя в много тясно сътрудничество с Европейския парламент. Процедурен въпрос. Благодаря, господин председател. Имам въпрос за правилата. Ако задаваме въпрос на госпожа комисара, бихме желали да получим отговор. Един въпрос, на който не отговори госпожа комисар до този момент. Ако замразяването на денни данни, така както се прави в щатите, ако се оценява ли се това, защото а, някакви данни а, непряко получени а, са свързани всъщност това не е, е процедурен въпрос, е, прекъсва председателя. Може би можете да отговорите. Да, трябваше да спомена всъщност. А, е, замразяването е по-различно от запасването на данни. Ние разглеждаме и този въпрос. Не го смятаме като альтернатива за държавите членки, но провеждаме проучване и по този въпрос, за да може да включим това в общата схема на предложения текст. По тази точка закривам дебата. Следващата точка е, е становище на комисията за търговските преговори между съвета, е, Европейския съюз и Япония. И